се трябва да се развива като един истински мирен про, а, проект. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискванията по този устен въпрос за бъдещите законодателни предложения относно економическия паричен съюз. Имам няколко съобщения. От групата на социалистите и демократите получих искания за номиниране на членове на комисии и парламентарни комисии. Тези номинации ще фигурират в протокола от заседанието. Ако не постъпят междувременно възражения, ще считаме, че тези предложения се приемат. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – разисквания относно социалния стълб на економическия паричен съюз. Господин комисар, давам ви отново думата. Господин председател, почитаваме депутати, Европейската комисия като колегиален орган под ръководство на господин Баросо работи за изготвяне на предложения, които да засилят социалният аспект на економическия и паричен съюз. Насочваме вниманието си към тези теми, които имат пряка връзка а, с ефективното функциониране на евро, еврозоната, като зачитаме пълноценно цялата социална програма на Европейския съюз 27 държави членки. Ние трябва да направим всичко, което е необходимо, за да преодолеем а, кризата с безработица, на която ставаме свидетели в а, няколко страни от еврозоната. А, ние работим по своя мандат всяка държава по-отделно и заедно като членове на един съюз също работят за преодоляване, за справяне с предизвикателствата. Връщане към растеж, създаване на работни места в фискалната политика ще продължава консистентно усилията за консолидация на предвид на подобряващата се ситуация. Ще се работи още по-активно в сферата на активните мерки на трудовия пазар, предвид особено на младежката безработица. Важна инициатива е за програмата за подкрепа на младежката заетост. Нашата работа се насочва към търсене на начини за подобряване на интеграцията в сегашната система на економическо управление. Например, може да се включат и аспектите на социалните социалните е, програми в е, е, системата на Европейския семестър. С тази цел се разработва комплекса за следене на показателите. Редовно се анализира безработицата и социалните политики, за да сме сигурни, че препоръките по най-удачен начин решават социалните проблеми. Системата за мониторинг може да спомогне за по-навременното решаване на значителни проблеми и по-добре да интегрират социалните проблеми в общия политически пейзаж ако отчетем и многообразието на финансови инструменти, можем още да работим за подпомагаме на държавите членки, които в момента още преминават през трудни а, дни на бюджетни корекции. А, трябва да се е, отдаде значение на начините за решаването на въпросите, свързани с, с заплахата от бедност и социално изключване. Можем да насочим редица дейности за социалното измерение. Това може да се постигне чрез разпределянето и препрограмирането на средства, насочени за финансиране на трудови и социални политики в подкрепа на изпълнението на специфичните за всяко държавите членки препоръки, които отправя съвета засилване на трудовата мобилност, подобряване на заетостта са важни за функциониране на единния пазар, за да може да се постигне по-добре съчетаване на търсещите работа и е, на свободните е, ранични е, работни места. Намаляване на себестойността, а на търсен е, е, и други мерки насочени към е, подпомагане на на младежката заетост, инициатива по която се работи в доста държави. Европейската комисия също подготвя а, допълнителни мерки в това отношение. Разчитам на тази инициатива и на вас да я подкрепите. И накрая, уважаеми депутати, господин председател, не разчитаме на вас като социални партньори в политическия дебат, защото този процес е наистина от критично значение за социалните социалните аспекти на економически и паричен съюз. Това е важно не само за да има приобщаване към а, каузата, но и за да има реална интеграция на политиката на европейско ниво. За това е необходимо да засилим социалния диалог и на европейско, и на националните нива. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата първо на господин Ман от името на НП е за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин комисар, вие съвсем основателно посочихте, че трябва да намерим заедно пътища за излизане от рецесията и че е необходимо държавите членки не само да обявяват своето съдействие, но и да го реализират на практика. Аз съм привърженик на европейския семестър, но шансът е на наша страна само когато той се интензивира. Важно е Европейският парламент да играе по-голяма роля и е, това е, беше показано и в настоящия дебат. Един здрав Европейски съюз е, е предпоставка за функциониране на вътрешния пазар. И наистина това, което беше посочено от е СД, трябва да имаме стабилна стойност външна и вътрешна на еврото. Той е еврото като валута е, е основната предпоставка за е, инвестиции, за работни места, също така и за устойчивостта на публичните финанси и финансирането на мерките за социална защита. Една от полуките от кризата е, че економиката, валутната и социалната политика трябва да образуват ефективен триъгълник. Едната компонента не може без другата и за да можем да създадем всичко това, да го гарантираме, трябва да премахнем противопоставянето между курсът към економии и курсът към растеж. Тук бяха проведени много идеологически дебати. Нашите държави членки всички имат нужда от намаляване на нивото на задлъжнялост. Необходими са обаче и реформи, дори когато тези реформи болезнено се чувстват от много хора. Когато се чувства, че економисаните средства се инвестират в бъдещи мерки в образование, мисля, че заедно ще можем да да се справим с такива трудни периоди. Някои ре... страни вече са постигнали реформите, но други са в началото на тези реформи. И за това ние трябва да обясняваме на хората, че ако искаме благосъстояние, трябва да можем да дадем шанс на онези, които живеят в бедност. Трябва да премахнем младежката безработица. Аз мисля, че това е правилният отговор по отношение на младеста. Ние трябва да дадем дадем възможност на хората, които са изолирани от економическия прогрес, да участват в него. Ние имаме необходимите инструменти за това. Имаме Европейски социален фонд, който не трябва да бъде намаляван, господин комисар. Европейският съюз се базира на економиката, която пък е базирана на конкуренцията между предприятията. Необходимо ни е достатъчно, необходимо ни е достатъчно пространство за социална политика политика. Необходими са ни възможности за включване на всички в социалната политика, така че те да получат признанието, което отдавна заслужават. Госпожа Перес за две минути. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, вие получите на 14 марта мисията да подготвите пътна карта с четири измерения. Колегията постави две под ваша отговорност и трябва да ни представите текстове, които очакваме в социалната област. Ситуацията по отношение на безработица в Европейския съюз показва провала на вашата политика и мълчанието на комисията относно социалното измерение на економическия паричен съюз показва провала на председателството на тази комисия от господин Барозо. Ние се намираме в едно нарушено равновесие и то не е само макроекономическо. Въпросът за социалното неравновесие е също толкова важен. Понякога наброто и най-лошото идват от САЩ. Нека да погледнем как САЩ възстановиха економиката си. Те имат автоматични стабилизатори. Ние искаме да се направи същото и в социалната област в Европейския съюз. Тази криза има а, своите корени в Европа, има социално измерение. Тези измерения трябва да се поставят в основата на всичко. Трябва да се гарантира минимално възнаграждение при безработица. Необходимо е да се коригират тези макроекономически дисбаланси, но политиката, която се следва, не е добра. Виждаме, че кризата, която преживяваме сега, е най-лошата от Втората световна война насам. Трябва сега да се намери баланса и това може да стане чрез автоматичните стабилизатори. Ние не ви се доверяваме да го направите, но а, необходимо е да се създадат тези економически стабилизатори а, и има за наченки вече трябва да се подготви мандата на следващата комисия с изготвянето на зелена книга по този въпрос. Давам думата сега на госпожа Харкен. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, най-сетне се призна колко е, е важен социалния стълб, макар и е, само на думи за сега. През януари изтъкнах, е, че социалното измерение е отрешаващо значение за легитимността на европейския проект и може да се то успеха на економическото и парично, на економическия паричен съюз, само ако солидарността а, се проявява и в това отношение. Да, чуваме го на дума, но къде е солидарността към тези, които търсят парите си от банките в Кипър в момента, които сгубиха работата си. Така че думите добре, но какво правим? Да погледнем към фонда за глобализацията. Има блокираща от квота. Е, бюджетните преговори на практика изчерпаха тази кошница до дъно. А да погледнем фонда за е, подпомагане на хората в уязвимо положение чрез е, хранителни помощи. А, това е реално за тези хора. Невероятно е. Не мога да повярвам, че някои членове на съвета ви казват на европейските граждани, няма да финансираме тази програма. За това отговарят държавите членки. Какво ви говори това за европейския социален модел? И да погледнем към сегашната програма за гаранциите за, европейска, за младежка заетост. Това са все препоръки, все идеи. Какво говори това на младежите, които по цял територия на Европейския съюз стоят безработни. Какво се прави за решаване на въпроса? Да, господин комисар, комисар в езиков план нещата да са както трябва, но реално между думите и делата днес има голяма пропаст. Благодаря, госпожа Харкен. Сега Конели за две минути. Госпожо председател, господин комисар, господин Андор на 7 май държа една много окоръжаваща реч. Той каза, че е необходима повече солидарност и цитира Хабермас. Наистина, ние имаме общо бъдеще. Аз съм абсолютно съгласен с него сега ние използвахме три години за повече бюджетна дисциплина, за повече споразумения от политически и економически характер, но до голяма степен изоставихме солидарността. Аз приветствам плановете за е, намаляване на фискалния шок, но съвета трябва да започне сега с тази задача, а не в дългосрочен план. Аз мисля, е, че с радост трябва да се отбележи, че комисията най-сетне разбра, че не само економическите пропуски трябва трябва да се устранят, но и социалното неравновесие. Комисията, за съжаление, беше твърде сляпа, когато създаде пакетът от 6 мерки. В този пакет се изискват много е, социални дейности, всичко подлежи на измерване. Публичната задлъжнялост, мерките за образование, обаче трябва да се има предвид също и конкурентоспособността, трябва да се има предвид и заплащането и в крайна сметка социалните неравновесия се задълбочават вместо да намаляват. Аз е, мисля, че имаме два процеса. Единият е економически, с тежки санкции. Е, на него се осъществява економическата политика и паралелно върви процес на социално неравенство с добри показатели. Имаме метод на открита координация. Е, версия 2 обаче никой не го спазва. Аз искам да чуя с удоволствие какви планове има предвид комисията, социалният стълб ще остане само символичен или комисията ще работи заедно с парламента по е, един нов интегриран социален стълб, който да даде възможност за борба срещу е, неравнопоставеността и бедността и социалната изолация. Госпожа Бизато за минута и половина. Благодаря. Данните на Евростат от 15 марта са много ясни в шестото три месече имаме много силна рецесия в еврозоната, най-силната от началото на общата валута. Ние сме заплашени от провала на еврото и се опитваме да спасим тази валута, като обвиняваме отделните държави членки. Нещата изглеждат така, че има е, училища, има съдилища, които нямат дори хартия и ксерокси, няма достатъчно лекарства. В Италия има 7 милиона жители, които живеят в бедност. В е, Венето 78% от семействата са бедни. В Италия ситуацията е подобна. Това са а, тежки ситуации, дори в някои случаи граничещи с стратегия. Има предприятия, които всеки ден а, не работят. Има доста хора, които се лишават сами от живота си. Пречи се на растежа. Държавите членки от еврозоната изпадат в депресия. За бъдещето на економическия и паричен съюз Европа трябва да намери смелост да промени съдържанието и да изпълни с живот социалната пазарна економика. Ние ще трябва да се опитаме да направим необходимите промени. Погрешният мит, който до сега властваше, трябва да бъде премахнат. Госпожа Матиас. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, нека да бъдем честни. След пет години борба срещу кризата, ние смятаме, че има социален стълб на економически и паричен съюз и той е важен, обаче имаме социална деформация. Народът е ограбен. Комисията, правителствата, те изградиха своите политики и съсипаха всичко останало. Заплатите, пенсиите, социалната защита, всичко беше унищожено за да се е, отчете интересът на финансовите пазари. Създава се неравнопоставеност. Така изглежда ситуацията в настоящия момент. Всеки път, когато комисията и правителствата говорят за растеж и за създаване на работни места, ние четем е, същевременно с това в пресата, че се постигат рекордни нива на безработицата. Все повече хора губят работата си и това е действителността. Комисията, правителствата, моля ви, престанете с тази мистификация на европейския проект, който е изпълнен само с пазари. Необходими са ни хора, защото хората не могат могат да понасят всичко и до безкрайност. Без средствата и без политическата воля европейският проект би се провалил. И сега давам думата на госпожа Ферара за минута и половина. Сеньор комисарио, благодаря, госпожо председател. Господин комисар, най-силното доказателство за вътрешните дисбаланс в Европейския съюз намират отражение в данните за безработица. Гърция 62% от младежи са без работа, Испания 57%, Португалия 40% това нещастие ни спореда в резултат на погрешните политики, които им бяха натрапени. За съжаление има и зачитане на външни а, а, интереси. Не, не може при взрив на социалните разходи и а, при а, изчезване на фискалните ресурси да може да се върже бюджета. най-добре подготвените хора не, не навлизат на пазара на труда, защото емигрират. Така че аз искам да кажа, господин комисар, кога най-сетне ще представи представите това, което се дължен да представите пред Европейския парламент, а именно заключенията на съвета от 22 за социалния договор, който да отчита безработицата и, без, и а, бедността. А, това, от което хората имат нужда. Безработицата трябва да е част от анализа, когато се анализират економическото положение в държавите членки а, защото резултатите не са само резултати от стягане на бюджетния колан. Благодаря. Господин Блун, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Беше много интересно да слушам този дебат. Изглежда, че а, някой си представя, че има някакво огромно дърво, на което растат пари. Чували сме и за бедността, чували сме за безработицата, така е наистина, но трябва да си обясним защо е така. Имаме една налудничева система на корпоративни и социални а, а, социални помощи. Например, в Великобритания плащаме на напълно здрави млади хора да не работят, защото има други, които да свършат работата. Значи просто а, сипваме пари в една каца без дъно и а, отгоре на това, а, за да финансираме всичко това, необходимо е да имаме 20% ДДС, огромна, а, огромни вноски за здравеопазване и така нататък. И, а, е, е, а тук правиме всичко каквото можем, за да спрем развитието на економиката. Ние е, фактически нямаме истински капитализъм. Имаме капитализъм а, по приятелска линия. А, а, някой, който има хиляди хектори, получават 100 хиляди помощ, прави някаква малка промяна, почва да получава 200 хиляди. И затова, Боже, за Бога, не, направете, не правете всичко възможно, за да задушите а, а, развитието на обществото. Нека младите да работят. Благодаря. А сега давам думата на господин Тусас. Благодаря, госпожо председател всичко това е враждебно на интересите на работническата класа. Това е просто черешка върху тортата в полза на, моноп... полза на монополистите и печалбите, техните печалби. Говоря за Европейският съюз. Работниците и техните права се променят непрекъснато. Те стигат до пълна безсмислица. Общественото осигуряване е такова, че хората се оставят без никакви средства, когато се пенсионират. Има огромна безработица, която повишава линията на бедността, издига я нагоре. Всъщност, Задълбочаването на економически и паричния съюз няма нищо общо с интересите на хората. Европейският съюз става само по-реакционен. Той укрепва монополите в противостоянието им на работническата класа, на хората. И това въжи за целия свят. Идеята, че Европейският съюз е нещо, което може да промени архитектурата си, и вече да не бъде противонародна идея, е, е, идея и инициатива е, е нещо съвсем погрешно. Благодаря. Сега давам думата на следващия оратор за две минути. Господин Серкас, благодаря, господи, госпожо председател. Господин комисар, позволете с цялото мило уважение към вас да ви кажа, че е, изявлението ви ни разтревожи и всъщност присъствието ви ни разтревожи. Надявахме се поне ресорният е, комисар или председателят на съвета да е тук при нас в момента предвид е, кризата, а не просто комисарят по економически въпроси. Казвам просто, защото кризата е економическа, освен и социална. Имате календар, имате график, който трябва да спазвате преди юлският е, съвет, а продължаваме да виждаме една пустиня от идеи и една джунгла от приказки. Обещанията си остават само на думи, защото вие самия и председателят на съвета все още не осъзнава драматичността на събитията, защото липсата на социално измерение е против учредителните договори, против логиката. И това има драматични последствия върху хората, а и върху данъчните приходи разрушаваме социалният капитал. Казвате, че има повече емигранти тук, а аз казвам точно обратното. Изпращаме емигранти вън, обезкравяваме се. Не, господин комисар, определено не разбирате за какво става дума. Не разбирате за това, че вместо да разрешавате, създавате проблемите. Трябват ни показатели, за да измерим положението, в което се намираме. Имаме нужда не само от економическа, а и от социална политика на също общото равнище. Трябва екосок да бъде толкова важен, колкото екофин. Ако няма социален диалог, няма общество, няма економика. Трябват ни ускорители, друг вид ускорители, стабилизатори, автоматични такива, които да гарантират една бъдеща система на, основана на социални стожери, където хората да бъдат толкова зачитани, колкото и финансите. Господин Коферати за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, извънредно дългата криза, която преживяваме, е свързана с два огромни проблема. Намаляването на заетите и наред с намаляването на заетостта, увеличаване на бедността. Хората стават все по-бедни, а бедните не могат да живеят достоен живот може би можеше да се очаква, че комисията ще предложи нещо за решаване на тези два проблема. За жалост не е така. Когато става дума за увеличаване на безработицата, се предлага идеята за извънредни инвестиции, които никога не се появяват. А когато става дума за бедността, необходими са ни нови инструменти, които да защитат най-уязвимите в нашето общество, които не могат да се намерят работа огромен проблем е конкурентоспособността. Без социално приобщаване нашето общество ще се разпадне. Не виждам а, как може да настъпи промяна сега или в бъдеще, а такава промяна ни е необходима много бързо. Сега госпожа Регнер. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, без да а, заобикаляме а, проблематиката. Ние се нуждаем от този социален стълб и то спешно, сега. Факт е, че държавите членки е, все повече е, се разделят помежду си. Богатите стават по-богати, бедните стават по-бедни. И това е все е по-зле за хората. Това няма нищо общо с е, вас, господин комисар. Много се радвам, че вие сте тук, че дискутираме с вас но министрите на социалните въпроси трябва да участват във всички тези процеси много по-задълбочено. Те трябва да следят това, което става на министрите на економиката и финансите. Социалният стълб е инвестиция в нещо, което в момента липсва, а ни е безкрайно необходимо. Не става дума за революция. Просто трябва да се приложи договорът от Лисабон. Тези цели един ден трябва да бъдат постигнати, така че е, економиката ни да се превърне в социално-пазарна. Мерси, мадам президент. Господин Дарден, благодаря. Господин комисар, социалният стълб наистина е важен и това е признание за нуждата от политическо, економическо и социално равновесие в Европейския съюз, за да може гражданите отново да повярват в солидарността. Разбира се, съдържанието е многолико. Това, което искам аз обаче да засегна тук е социалният минимум. От години искаме такъв. Да има минимален доход и това ще гарантира победа в борбата ни срещу бедността. От три години искаме такова нещо вписваме го в зелени и в бели книги. В Германия, например, минималното трудово възнаграждение всъщност е една от причините, както неколкократно съм го подчертавал, за социалният дъмпинг. И в комисията, и в съвета дълго време се кумиха, ако позволите, преди да разберат нашата позиция и желанието с ни да сме по-социални и по-солидарни. Благодаря. Господин Гутиерес, прието за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, започнахте днешния дебат с следното твърдение, а именно, че комисията знае какво трябва да прави. Въпросът е защо не го прави? Кой пречи? От парламента със сигурност не. Просто аз знам и съм уверен, че комисията не само, че знае какво да прави, а и не осъзнава това, което гражданите искат от нея. Комисията просто живее в друг свят. Стратегиите, които предлагате за момента, вместо ръст предизвикват рецесия и задълбочават разликата, разликите между бедни и богати. Всички економически, управленски, финансови мерки, които бяха насочени към подобрение, всъщност предизвикаха влушаване. Например, социалният съюз социалният съюз бе едно искане представено от парламента, а пък вие изобщо не се потрудихте да излезете поне с предложение по това наше искане. Ние работим, опитваме се с идеи да възродим економиката, а вие си правите оглушки и говорите за неща, които никого не интересуват. А хората ги интересуват минималните доходи, социалният фонд, солидарността. Ако не си, е, ако не си отворите очите и ушите в крайна сметка, ще платите скъпо за това. Благодаря, господин Гутиерес. И сега госпожа Билбао Брадика. Две минути и половина. Тя е последната преди the Диай. Благодаря. Господин комисар, Европейският паричен и економически съюз е призван да подкрепя съюза в социалното му измерение, тъй като той е част от нашата визитна картичка. Ние сме образец в този смисъл в световен мащаб. Разбира се, че е, целим прогрес, но прогрес, който да държи сметка и за човешкото и измерение и развойната дейност, както и обществото на познанието. И това е всъщност е, една от задачите и на паричният и економически съюз. Те трябва да служат за бор... като инструменти за борба против социалният дъмпинг трябва да се върнем към тази Европа, която пожелаха всичките 27 държави членки като път към просперитет. Економически и паричен съюз могат да са успешни само ако се градят на взаимното признаване и на солидарността. Солидарност, която борави с едни и същи инструменти и ни помага да имаме единен подход да използваме знанията, с, с които разполагаме. Господин комисар, както чухте днес, от всички нас има нужда от по-ефикасни инструменти, за да могат тези, които най-много страдат в момента от кризата, да усетят нашата ръка. Благодаря. Сега, сега минаваме към процедура изказване с привличане на вниманието на председателя. Госпожа Гота е Бирка първо. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, в досегашния дебат на социалните аспекти на европейската интеграция не бе достатъчно обсъден. Обърнахме внимание главно на това как да предотвратим кризата, но свидетели сме на социална криза в Гърция, в Испания и другаде. Економическият и паричен съюз трябва да бъде допълнен със съответна социална политика и социални инвестиции. Това трябва да направим първо, за да върнем растежа в Европа. Затова ни трябват краткосрочни мерки в социалните инвестиции. Същевременно необходим е социален контрол, така както контролираме економиката за да може по-добре да се контролират и следят действията на държавите в социалната сфера. Наред с това не можем да имаме съюз без социална конвергенция. Днес а, а, виждаме социален дъмпинг, който е следствие от кризата. Ако искаме да насърчаваме мобилността в Европейския съюз, трябва да имаме инструменти и условия за развитието, дългосрочно развитие на страните членки. Това ще помогне и на социалната конвергенция. Благодаря. Госпожа Прендергаст. Комисарят Рен е, винаги е, е бил е, за това да няма една панацея за всички. Економическата политика не трябва да се противопоставя на резултатите на социалната политика, но не трябва също така да се настоява толкова много на бюджетната дисциплина, която води до неустойчиви равнища на безработица. И социалната криза се превръща в нещо много по-дълбоко, благодарение на спасяването на финансовата система. Комисията и отделните да... Госпожо Прендергаст прекъсва председателя. Можете ли малко да забавите изказването си, тъй като преводачите се затрудняват? Slow. Забавете. Инструментите за конкурентоспособност, които се изработват двустранно от комисията и отделни държави членки, ще се отразят върху съответствието съответствието, върху съпоставимостта между държавите членки. Тези е, договори ще се превърнат в право на държавите членки да ограничават работниците и техните права, както и възнагражденията. Социалният е, стълб за економически и паричния съюз трябва да бъде снабден с собствени достатъчни средства, защото не можем без солидарност – Съкръщенията няма да доведат до стабилност сами по себе си. Благодаря и се и извинявам за това, че говорих бързо. Благодаря ви, госпожо Прендергаст, господин Пашка. Европска уния е спочна. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ние наистина сме съюз от държави, които се координират економически и политически по силата на учредителните договори. Предложенията за ИПС съответно трябва да се основават именно на тези основи и да не лишават националните правителства и националните парламенти от отговорността да взимат решения за економическото си и социално развитие. Предложенията на френският президент за ИПС не биха могли да се приложат на практика без промяна в учителните договори, които няма да бъдат приети. Популярността на европейската идея отслабва и народите смятат, че техните правителства и парламенти могат да ги управляват по-добре централизираното взимане на решения не винаги отговаря на нуждите на нашите съграждани. И за това смятам, че трябва по-хармонизирано да си е, сътрудничим между държавите членки. Благодаря. Господин, е, госпожо председател, господин комисар, Неодавна получихме Нобеловата награда за мир не само за това, което сме направили до сега, но и за това как ще решим всички предизвикателства, пред които сме изправени. А едно от условията за мир, това е социалният мир. В комисията, вероятно, има отговори на тези въпроси. Е, вашите предложения са многобройни за това как да постигнем социално сближаване в Европа, да инвестиране в здравеопазването, е, в е, трудовите ресурси, в човешките ресурси и така нататък. Всичко това са инвестиции в економиката. И целта им е социалното сближаване. Но това, което виждаме днес е тъкмо противоположно на това. Виждаме, свидетели сме на големи съкръщения на инвестициите в страните членки. Вместо да стимулираме чрез инвестиции и социалната кохезия и качеството на работната сила. Изглежда, че всичко е на лице, освен волята да се изпълни предначертаното. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много важно е, когато искаме да запазим економическия и паричния съюз, пълноценно да отразим в своята уредба измеренията на социалната сфера. Всъщност, до сега ние не сме свидетели на такова надлежно отразяване на социалното измерение в нашата политика. Естествено, че конкурентоспособността ни ще зависи до голяма степен от запазването на социалния ни модел и от това хората да останат на пазара на труда. Колкото повече е, хора е, напускат пазара на труда, толкова повече спада ръстът и толкова повече се снижава доверието. Затова Европейският парламент би искал е, Европа да бъде по-демократична, е, по-справедлива, социално по-устойчива. Е, има различни цели в нашата политика, но би трябвало наистина да ги съчетаем така, че да не изолираме социалното измерение. Благодаря ви много и сега в заключение комисари. Госпожо, госпожо председател, благодаря. Председателят на Европейската комисия, господин Барозо, ме помоли да присъствам на този дебат. Трябваше да пренаредя програмата си в Брюксел, за да мога да дойда тук. Беше много а, важно да се подготви списък от а, препоръки, специфични за всяка страна за следващата седмица. Но тук съм, защото много добре разбирам значението на социалната програма на Европейския съюз и социалното измерение на економическия паричен съюз. Нека спомена няколко въпроса, повдигнати от много от изказалите се, например госпожа Сен, как да подобрим сравнителните таблици и соци... социалното измерение на економическото управление. Разбира се, съществува възможност за по-добро обгрижване на социалното измерение на, на Паричния економически съюз и по-добро социално управление. Например, сравнителните таблици за заетостта и други социални показатели ще помогнат да установим къде съществуват социални дисбаланси, къде трябва да се направи нещо повече е, и незабавно да се предприемат съответни мерки за коригиране. Подобреният надзор ще помогне първо за създаване на по-голяма видимост на социалната политика на Европейския съюз, когато се взимат макроекономически решения, които засягат Европа и страните членки. Това първо. Второ, по този начин също ще се следят по-добре как се провежда социалната политика, как се развива заетостта и къде е, съществуват най-големи трудности. Смятам, че много можем да научим едни от други, и от е, опита на страните членки на Европейския съюз. Е, еталонните е, показатели за най-добри практики, е, координирана социалната политика, всичко това може да се развие по-нататък, за да имаме последваща координация на нашите економически действия. Социалното измерение на економически и паручен съюз също трябва да се отрази в по-нататъчното сближаване. Е, затова подкрепяме мерки, които подпомагат е, изпълняването на най-трудните части от нашите програми. Например, страна членка, която е, е поела ангажимент да извърши трудна пенсионна реформа, ще получава помощ, примерно, чрез програмите Учене през целия живот и други мерки. Много от вас споменаха ролята на социалните партньори. Ясно е, че нашата задача е и да усилим ролята на социалните партньори, участието на социалните партньори в политически разисквания и при формирането на политиката. Това вече помага те да се чувстват участници в този процес е, и помага на координирането на политиката в еврозоната. Консултациите с социалните партньори на национално равнище също има голямо значение. То трябва да продължи да бъде развивано. И това е отговорност на самите страни членки. В встъпителните си бележки казах, че трябва да направим всичко, което е необходимо, за да се борим с безработицата, особено безработицата сред младеща. Затова са ни необходими незабавни, краткосрочни, конкретни мерки и политически решения за борба преди всичко с младежката безработица. А, да използваме а, инструмента, а, наречен млада, гаранция за младеща. А, по този начин ще, можем да дадем на младите възможност, гарантирана възможност да си намерят работа или да продължат образованието си или да повишат квалификацията си, така че те да могат по-лесно да бъдат наети на работа. трябва да продължим да им помагаме, когато те се върнат в пазара на труда, когато се подобри економическата конъюнктура. Според мен тук съществува положителен опит, който може да бъде използван от всички в Европа и трябва да обърнем по-специално внимание на схемата за младежката гаранция. В следващата многогодишна финансова рамка комисията предлага най-малко 25% от политиката на сближаване да бъдат отделени за Европейския социален фонд е, с 82 е, милиона е, ще се увеличи Европейския социален фонд, защото той ще даде по-големи възможности за повишаване на заетостта, за образование, за обучение, учене през целия живот, ще помогне да се борим по-успешно с бедността. Предлага се също така най-малко 20% от Европейския социален фонд да бъдат отделени за постигане на социално приобщаване и борба с бедността. Госпожо Сари, наистина въпросът е много важен, който вие повдигате. Трябва да направим така, че нашият економически и, парушен, и паричен съюз да има социални основи. Наред с това, нашият европейски социален модел почива върху разбирането, че нашите економики трябва да работят неуморно за създаване на работни места – като никой не остане пренебрегнат. На всеки да се даде възможност по време на активния си живот да участва пълноценно в живота на обществото. Именно за това социалното измерение на нашата дейност е извънредно важно. Това е основен елемент от нашата дейност, по който комисията ще продължи да работи. И сега с това приключваме този дебат. Ето така приключваме разискванията. Сега до 12 часа, когато ще започнем гласуването, прекъсваме заседанието.